е свързана с едностранното възобновяване на визовите изисквания от страна на Канада спрямо чешки граждани. Европейският парламент призовава съвета да предприеме незабавни стъпки пред Канада, за да се сложи край на визовия режим за чешки граждани. Ние сме солидарни с чешките граждани, които трябва да имат възможността да влизат в